Уважаеми колеги, откривам днешно, днешното заседание, което е последното преди лятната вакансия, посветено на борба с измамите. Казвам преди всичко на добре дошли на колегите от националните парламенти на страните от Западните Балкани. Добре дошли отново. Вчера имахме възможност да поговорим много сериозно и сега ви казвам добре дошли на точка 12 от дневния ред представяне на предложението на комисията от еврокомисарят господин Етингер, на когото веднага ще дам думата. Е, добро утро, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа евродепутати, уважаеми членове на надзорния комитет, уважаеми колеги от е, ОЛАФ, е, уважаеми госпожи и господа, сърдечно благодаря за възможността днес да ви представя нашето предложение за изменение на регламента ОЛАФ. Нека веднага да кажа, тъй като е, това е последното ви парламентарно задължение в, рамките на срещата. Тук господин Айлет, нашия генерален директор, е човека, на когото искам да благодаря. Той е, прие, прие спешно ролята на изпъл, изпълни, изпълняващ длъжността на изпълнителен директор на ОЛАФ. Е, е, господин генералният директор Ителе ще го замести, но за той е краткото време, в което е, бе назначен. Той работи много добре, е, приобщаваш навън, добре представяш нашите теми навън и това, за което ще говоря аз днес, а именно регла, промяната, изменението на регламента ОЛАФ. Освен това, искам да кажа, е, че работния ви документ, госпожо председател като докладчик е един задълбочен труд, е, който до голяма степен се припокрива с нашето предложение е, и нашите желания. По принцип и ние се различаваме по амбициозността или това, което можем да очакваме от съвета. Затова след това, като се стана пред съвета, ще използвам възможността да помоля и да приканя австрийското председателство да разглежда нашия нашето предложение е, за промяна на регламента като приоритет. При цялото ми уважение към темите за защита на границите трябва да работим много сериозно и да включим различни идеи. За нас е важно заедно с, с, да напреднем максимално с предложението ни за регламент до европейските избори. Ако е възможно, дори да стигнем до вземане на решение на първо четене, защото всички въпроси, свързани с разграничение задачите на Европейската прокуратура, ЕПО и ОЛАФ, трябва да бъдат уточнени. Това е важно както за добрата работа на ЕПО, така и за това екипа на ОЛАФ да може да има яснота относно своите задачи и връзките с ЕПО под напът към следващото десетилетие когато за, след като започнахме обсъждането на МФР с вашата бюджетна комисия, тук отново се натъкваме на въпрос, който е тясно свързан с темата. МФР се утвърди, спечели доверие и продължаването на доказали се програми, развитието на нови програми е, заслужи доверие. И ако бюджетния контрол и борбата с злоупотребите от европейския бюджет е, предполагават е, гаранция за добра работа на Олаф и ЕПО това предполага съответни инструменти и компетентност. За това и реформата на ОЛА в този смисъл е принос към един стабилен, сериозен европейски бюджет за следващото десетилетие. През 17-та година бе приета директивата за наказателното преследване на измами, така наречената директива ПИФ и регламента за ЕПО, Европейската прокуратура. Двата документа, които бяха приети, са важни краегълни камени. Днешното ни предложение за изменение на ОЛАФ има за цел да допълни тези важни процеси и да модернизира рамката за ОЛАФ защо се нуждаем бързо от е, нова рамка за ОЛАФ? Подчертавам бързо, защото искам да подчертая, че комисията и ОЛАФ прекрасно съзнават, че с нашето предложение не оптимизираме всички компоненти. Не всичко е приведено в съответствие много сериозно помислихме и заедно с господин Айленд и неговия предшественик съм говорил много по този въпрос. Решихме процеса да бъде двустепенен. Сега една, едно по-малко изменение, като основната задача е чисто технически и правно да стори най-необходимото, след като е една път да се роди, така да се каже. Но ви уверявам, че в следващия си мандат Европейската комисия незабавно и възоснова на вашия работен документ ще предложи по-сериозно изменение, което без ще бъде обсъдено без да ни притиска времето през 2021 година. Така че сега имаме едно малко бързо решение и след това по-голямото сериозно решение. Това съставлява два компонента на нашата цялостна реформа. И така, бързото решение. Първо, дейността на Олаф трябва да бъде приведена в съответствие с дейност, създаването на ЕПО, така че да няма неяснота е, при изпълнение на оперативните задачи и да се постигне максимален синергетичен ефект. Трябва да бързаме, защото регламента Олаф трябва да влезе в сила преди Европейската прокуратура да поеме оперативната си дейност, което ще стане към средата или втората половина на 20-та година. И второ, то, обръщам внимание на този компонент, защото целта ни е, е да имаме един, една силна и е способна агенция ОЛАВ, която да продължи защитата на европейските интереси с е, задачи различни от тези на ЕПО и взаимно и самостоятелно самостоятелно, допълващи се с прокуратурата. Правната рамка на базата на нашата оценка която послужи за база на един документ, предлага тези изменения. И така целта е едно целенасочено предложение, което да влезе в сила преди ЕПО да започне дейност. Сега по двата компонента на предложението. Първо с взаимодействие ОЛАФ-ЕПО и второ повишаване на ефективността на разследванията на ОЛАФ в цялост. Първо, за Олаф Епо. Създаването на Европейската прокуратура за нас е исторически фундаментален напредък в борбата с измамите на европейско равнище. Но създаването на ЕПО не бива по никакъв начин да ограничава ролята на Олаф. Не бива да има несигурност в Олаф относно оперативната им компетентност. Олаф трябва да запази напълно своята сила и ефективност и дееспособност и да допълва ЕПО във всички държави членки. Олаф ще изпълнява своя мандат и ще продължи да изпълнява мандата за преследване на нередности, които не са измами, да, както до сега. Евро, Европейската прокуратура отговаря за, не отговаря за административните нередности. Е, един пример. През 2016 година 93% всички е, подадени, всички нередности, които бяха съобщени, не бяха е, злоупотреби, не, не бяха измами и е, при общо две стойност от 2 милиарда и 600 милиона евро. Второ, Олаф трябва да продължи своите разследвания в държавите, които не е, участват в Европейската прокуратура. В пълна мярка ще изпълнява своите е, функции. Трето, когато става дума за престъпни измами, в държавите членки на ЕПО, тогава ЕПО и ОЛАФ ще се подкрепят взаимно, ще сътрудничат и това ще става в рамките на техните мандати. И за да модернизираме съответно дейността на ОЛАФ, нашето предложение съдържа разли... нови разпоредби за различни ключови области Става дума за обмена на информация. Това ще бъде е, основен елемент в отношенията между Олаф и ЕПО. Олаф и ЕПО взаимно ще бъдат източници на информация, ще сътрудничат за постигане най-добрия подход при разследването. Да, наказателен, наказателно правен, административно правен или съчетание от двете. Тук залагаме на добрата воля на двете институции. И през първите години ще трябва да се разбере доколко е, можем да свържем работата, доколко тя е да бъде кохерентна и в сътрудничество. Е, тук, тук е, е, е един от компонентите Олаф незабавно да предоставя на ЕПО факти, по които тя може да предприеме действия. Олаф това е моето убеждение, би трябвало да се превърне в основен информационен източник за ЕПО. В нашето предложение ние сме се погрижили за, според мен, балансиран подход за ясно задължение за възможно най-навременна информация и в някои случаи необходимостта първо да се проверява определена инфо, определени видове информация от Олаф относно тяхната, нейната достоверност. Е, ЕПО трябва да получава информация възможно най-рано, но тази информация трябва да бъде достатъчно доброкачествена и да не се базира просто на слухове за да се избегне дублиране в работата и едновременно с това да се постигне взаимно, максимално взаимно допълване между двете институции, ние предвиждаме разпоредби относно дееспособността на ОЛАФ, когато се извършват определени действия на ЕПО. Един особен акцент на работата на ОЛАВ в държавите членки е улесняване на конфискацията на имущество и предотвратяване на по-нататъчни щети за европейския бюджет за избягване на дублирането и взаимно допълване сме предвидели съответни разпоредби. Когато, например, административно-правното задържане или конфискация на имущество трябва да се извърши незабавно при опасност от а, давност или когато рисковите суми са твърде големи. И последният най-важен компонент от изменението във връзка с ЕПО е свързано с подкрепата от от ОЛАВ на прокуратурата при поискване от прокуратурата. Тоест, когато Олаф почука на вратата на Олаф и поиска служебна помощ. Взели сме съответни мерки и в регламента за ЕПО, т.е. текстовете си съответстват напълно в двата регламента. Така ОЛАВ ще има възможност да предоставя експертен анализ и оперативна подкрепа на ЕПО. В е, своя документ, е, своя доклад госпожа Гресер подчертава разликата е, между двете институции и че те взаимно се допълват, което изисква ясни разпоредби. Радваме се, че споделяме напълно това общо становище. Независимо от взаимодействието взаимодействието между ЕПО и ОЛАФ. ОЛАФ и в бъдеще ще има собствен мандат, който трябва да изпълнява и наш... целта на нашето предложение е да гарантираме това да става възможно най-ефективно задълбочена преработка на правната рамка за Олаф би била при, прибързана, защото ще забави процеса и в крайна сметка ще усуети своевременно приемане и прилагане на регламента. Известно ми е, че някои от вас, уважаеми евродепутати, предпочитат пространен пространно изменение, но комисията констатира, че има и други области, където е необходимо или е уместно да направим изменения. Зато И тук е, трябва да се действа по-амбициозно, което и определя нашия двустепенен подход. На първия етап решихме да направим ограничени изменения, които обаче от сега ще подпомогнат ефективно разследващата дейност на ОЛАФ. Вза... Е, последователността и кохерентността на дейността на ОЛАФ в целия Европейски съюз тук е от определено голямо значение. Не можем да си позволим да допуснем Олаф да изпълнява задължените си в различните държави членки при голяма разлика. И на този етап ще се опитаме да хармонизираме тези различия в максимална степен. По отношение проверките е, на място, е, които са най-важния инструмент за разследване на ОЛАФ, също са тема на предложението. Ние уточняваме, че разследванията на ОЛАФ във всички държави членки трябва да се осъществяват по един и същи начин така ще имаме и по-голяма яснота относно ролята на координационните звена в държавите членки в подкрепа на ОЛАФ. Какво се очаква от местните и регионални звена в подпомагане на ОЛАФ? С нашето предложение се уточняват всички инструменти при борбата, с които разполага Ола в борбата с данъчните измами. Госпожо Гресле, и вие обръщате сериозно внимание на този въпрос в своя доклад. Накратко ще взема отношение по някои е, въпроси, свързани с измененията. Госпожа Гресле иска допълнителна реформа в областта на процесуалните гаранции. Знае, че в парламента това е много важен въпрос. Използвахме възможността да преразгледаме изискванията за проверки на място и да засилим процесуалните гаранции за това. От друга страна, тук е, не, не се налага според нас сериозна, сериозна преработка на разпоредбите това е свързано и с преработката на регламент 883 от 2011 година с съответни за опазване на процесуалните гаранции и основните права. Тук не бива да забравяме, че ОЛАФ извършва административни проверки на базата на административни, а не наказателни данни и изисквания. Тук трябва да обърнем внимание и на фрагментираната правна рамка е, и съответно на, с привеждане в съответствие на регламент 883 с е, другите регламенти. Ние обръщаме ясно внимание на проблеми с кохерентността между различните актове за ОЛАВ, които са исторически факти. На втория етап тази хармонизация и обобщаване ще бъде в центъра на нашето внимание. Пълна консолидация, която според мен е важна и желателна, няма е, да бъде по силите ни до март следващата година, така че ще бъде основен момент от следващия етап от процеса на работа на комисията. Тук, както и в други случаи, вие уместно отбелязвате, че има нужда от подобрение но ние предлагаме по-прагматичен подход, което според мен е съвместимо с вашите очаквания. И накрая Олаф трябва да остане близък и е, верен партньор на ЕПО, е, не помощен орган, а равностоен партньор. Не, това изисква ясни правила за взаимодействието преди е, ЕПО да започне дейността си. За това подчертавам още веднъж колко е спешно да се проведат дебатите, включително и в е, Европейския парламент. След час парламента ще започне това обсъждане. Разчитам на вашето компетентно съдействие и че ще използваме времето, за да можем до пролета на следващата година да внесем яснота за Олаф и ЕПО след 2020 година. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за представенето на правното основание и вие също изтъкнахте възможните е, сходни точки и точки на различие. И наистина вас, комисарят ви похвали много любезно и Исках само да кажа, че се радвам, че сте при вас. Очаквах да имате трудности с срещата на НАТО и транспорта в момента, аз самата съм докладчик по тази тема и искам още веднъж, господин комисар, да изтъкна някои точки. Аз мисля, че сега имаме възможност мандата на Европейската прокуратура, там мандата е ясен, но а, трябва да се внесе яснота в мандата на Олаф. И мандата на Олаф е от административни разследвания. Това не е възможно Олаф да разследва а, случаи от наказателното право със средствата на административното право. Това само по себе си е голям проблем, защото по този начин възникват редица проблеми, като се започне с процесуалните права на страните до предупреждаване на възможни извършители за възможно наказателно-правно разследване. Аз мисля, че това трябва да се избегне във всички случаи. Също така при покриване на дейности между ОЛАФ и Европейската прокуратура трябва да се избегне и когато погледнете проекта на комисията, виждате, че това не е толкова лесно. Има дългогодишни е, спорове и те трябва да се избегнат. Става дума за спорове по компетентност между ОЛАФ и е, ЕПО. ЕПО трябва да се превърне в успех. ЕПО е много интересна структура на европейско равнище. Първият орган, който сам може да избира своите случаи и не му се възлагат от друго място. Е, ЕПО има компетенции да е, разследва тези случаи. За това принципът трябва да бъде ЕПО да бъде укрепена възможно най-много. И сега, какво би се случило, ако Европейската прокуратура блокира и не функционира? Трябва да премахнем тази блокара и да не се опитваме да изграждаме паралелни органи, които с недостатъчни инструменти ще трябва да поемат функциите на ЕПО. Така че аз мисля, че трябва наистина да се укрепи ЕПО и трябва да се погрижим да функционира така, както трябва да функционира този въпрос за заобикаляне, отклоняване от възможни блокади на ЕПО чрез други правомощия, според мен изобщо не водят към целта. Така че принципът трябва да бъде, докато в момента, в който ЕПО реши да започне разследване по случай, Олаф също трябва да започне разследване. Тук е, предложението на комисията за е, преразглеждане на правилата за Олаф не е достатъчно. Освен това, предложението на комисията се съдържа 10-дневен е, срок да отговори ЕПО на системата за управление на случаи и аз не съм много сигурна дали ние тук е, не би трябвало да извършим допълнителна работа. Със сигурност трябва да внесем корекции. И също мисля, че автоматичен е, механизъм за е, пълни проверки е необходим също така механизъм за докладване и допълнителни разследвания. Необходим е 30-дневен 30 срок на ЕПО, когато става дума за паралелно разследване от ОЛАВ. И е, това поставя ЕПО в роля, която според нас Европейската прокуратура не трябва да има. ЕПО се вижда принудена да обоснове възражението възможно най-добре. ОЛАВ пък трябва да има писменно разрешение от ЕПО, за да води такова паралелно разследване и е, срокът се е, заличава или пък е, се увеличава, защото 30 дни за разследване на ОЛАФ това е твърде кратък срок. И за ЕПО това ще бъде също много амбициозно кратък срок, т.е. нещата, които ОЛАФ не може да свърши за този срок, не трябва да се възлагат на ЕПО. Има след това предложение достъп до данни от банкови сметки. Тук се стига твърде далече. Ще трябва да погледне малко по-подробно нещата, да се консултира консултираме с юристи, за да разберем какво е тяхното мнение. Аз мисля, че въпросът за административните разследвания и свързването изобщо с възможности за административно разследване в държавите членки, това трябва ясно да се разгледа още веднъж в подробности. Също така информацията за държавите членки трябва да се подобри. Въпросът за достъпа преди, е, пред, без предварителна заявка продължава да бъде слаба точка от настоящия регламент. Тук също трябва да се внесат поправки. Е, аз е, присъствах на последното преразглеждане на правилата за ОЛАФ. Това трая 7 години и не трябва сега да се отдаваме на иллюзии дали с 3 или не изменения от наша страна нещата ще се ускорят. Съветът работи по-бавно и естествено е, за нещата, които се случват в Брюксел, той не се интересува и е, всъщност те се интересуват само за е, това, което става в държавите членки. Аз мисля, че ще трябва да се съобразим с критиката на надзорния комитет. Тя съдържа момента, че е, липсва прозрачност, информацията трябва веднага да се предава на Apple, докато се, в момента, в който се види, че тя може да бъде важна за наказателното преследване. Е, също така ПИФ директивата може да създаде проблеми по отношение на праговите стойности, как трябва да се действа в бъдеще с тях. От регламента за ЕПО е, за мен е ясно, че е, тук имат компетенции органите на държавите членки, след това ОЛАФ и какво, господин комисар, ще направим с всички наказателно-правни случаи, които попадат под граничните стойности на ЕПО. След това имаме критерии за откриване на разследване, образуване на разследване, които е, изискват правна сигурност, също така и равно третиране. Е, надзорния комитет също посочи тази необходимост и мисля, че трябва да се създадат механизми, които трябва да попречат е, на злоупотреби на възможността за свободна преценка от генералния директор. За това надзорния комитет трябва да се занимае с някои известни случаи на ОЛАФ, също така и текущи разследвания срещу комисари. Бихме се интересували Цял Брюксел говори за това и никой не получава някаква надежна информация. Затова за нас е важно да разберем кога е, се разкри... образува едно разследване и е, кога е, възниква задължение за информиране на надзорния комитет, особено когато генералният директор реши, че няма да бъде образувано такова разследване. И е, също така е, има 60 случаи, по които трябва да се води разследване и ние очакваме резултати. Е, дейността на ОЛА в държавите членки. Там има много какво да се желае, най-вече за това, че националните органи не могат да използват доказателствата събрани от ОЛАФ или не им е позволено, защото процесуалното право не дава такава възможност. Ние не трябва да изпускаме възможността чрез създаването на Европейската прокуратура със своята наказателно-правна експертиза да можем да решим този проблем и също така да се засилят процесуалните права по време на разследване от Олаф. Господин комисар, аз съм обезпокоена, защото до сега не сме видяли нито едно проучване за административни разследвания в държави членки, какво може да се постигне с тях и какво не. Ако има нещо подобно, ако е на разположение, бих го получила с удоволствие, защото мисля, че Олаф трябва да сътрудничи по-добре с държавите членки. От 14 години, откакто съм в парламента, следя работата на Олаф и бих ви дала право в едно, че е, наистина Наистина това е дълъг период, обаче мисля, че недостатъците, които виждаме, трябва да ги отправим към а, конкретните отговорни органи и това не трябва да се пропуска като възможност. Ние бихме искали Олаф да се възползва от създаването на ЕПО, за да може да засили своите компетенции при финансовото а, при финансовата последваща оценка и случаите на иземване и конфискация. Обаче е, тук мога да посоча, че изпълнението се намира в драматично състояние. Господин комисар, това би било нещо за вас. Вие трябва да се вземете с тази задача. Защо ние не успяваме да възстановим средствата? Е, тук има много препоръки. Е, видяхме докладите за Унгария, когато от генерална дирекция е, аз мисля, че те работят много добре в настоящия състав, но до сега комисията никога не е успяла да е, възстанови, да изземе нито едно евро от е, структурните фондове. И мога да посоча, че предвид многото случаи на Олаф до сега имаме един принципен проблем и този проблем трябва, според мен, също да бъде решен от нас. Достъпът, процесуалните права, тук това са слаби точки. Също така има много голяма критика от правоохранителни органи в цяла Европа и от адвокати по наказателни дела. И може би не трябва да чакаме втората фаза на преразглеждане. Мога да посоча, че наистина в като е, публичен служител, че нямам добро чувство, когато е, хора с е, проблеми, че трябва да чакат е, години, докато се реши техния случай. Има и в моето бюро такива. Темата е много важна. Е, и е, ще трябва да се работи повече по нея. Надявам се, че съвета ще се заеме с този въпрос. От досегашните консултации с съвета винаги виждам, че те изобщо не се интересуват от това. Ние искаме да гарантираме надзорния комитет е, да получава заключителни доклади от ОЛАФ по стандартна процедура и да ги предоставя на компетентните органи в държавите членки. Ние си спомняме е, какво става през последните години и искаме да го повтаряме сега. Е, основните права и процедурите по тях. Аз мисля, че комисията два пъти е, имаше е, предложение за Fundamental Procedure Guarantees Offices. Това направи и надзорния комитет. Альтернативно могат да се засилят компетенциите на този надзорен комитет, като се назначи повече персонал там имаше два от, две от три предложения на комисията, които бяха отеглени, защото създават проблем. Не знам дали сега ще намерим решение, обаче поне аз ще се опитам да направя това. Фрагментирането на правната основа си остава проблем. Има много решения в е, институционалните споразумения и насоки. Има е, най-малко три правни основания, що се отнася до работата на държавите членки. Новото предложение на комисията обаче не се обръща към този проблем и с регламента за ЕПО, аз мисля, че се добавя нова правна основа и проблемът се изостря още повече. За това мисля, че въпросът за фрагментирането поне трябва да се опитаме да е, включим в него насоките и вътрешните разпоредби. Колегата Аяла Сендър миналия път направи предложения за наръчника. Аз мисля, че трябва да се съобразим с тях, защото мисля, че за процесуалните права това е изключително важно. Много време ви отнехме, господин комисар. Сега искам да дам думата на колегата Кон като докладчик в СЕМ. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин еврокомисар, за представенето на предложението на комисията и за вашите разяснения по него, които е, искам да подкрепя по един въпрос, а именно, не, че наистина трябва да внимаваме да постигнем разумни срокове, за да може дейността на Европейската прокуратура, която трябва да започне през 2020 година, да бъде осъществена от, изрядно от правна и практическа гледна точка. Разбирам и притесненията на нашата председателка, но мисля, че тук, с, когато говорим за дълбоки, сериозни промени и трябва да помислим дали сега е момент момента да подходим така или да предприемем двустепенния модел, както предлага комисията, за да работим наистина разумно и ефективно. Изрично искам да подчертая казаното по въпросите по темата ДДС, предложението на комисията по този въпрос а именно, че трябва да постигнем по-добро европейско и междуинтердисциплинарно интердисциплинарно сътрудничество и ще помоля господин еврокомисаря да постави този въпрос и в съвета, защото е, готовността на държавите членки е, да ползват е, по полезен, по разумен начин информацията от ОЛАФ очевидно не е на нужното ниво. Така че необходимо е наистина да отправим послание, че има какво да се желае все още в тази област. Във връзка с това имам няколко въпроса. Въпрос към вас, госпожо председател. Как си представяте графика, ако трябва да направим по-сериозни изменения. А вас, господин еврокомисар, искам да попитам, ако искаме ЕПО да заработи добре в средата на 2020 година, кога трябва парламентът да приеме текста и по-конкретно как си представям взаимодействието как можем да си представяме взаимодействието на Олаф и ЕПО с националните органи, защото ЕПО няма да има изпълнителни органи и как как можем да, какво можем да очакваме в процедура, когато държавите членки участват този процес, членуващите в ЕПО и тези, които не членуват. И какви ще бъдат резултатите които, и кога да ги очакваме. Ще бъда благодарен за отговор и с радост очаквам взаимодействието. Колегата Клинц. Благодаря.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 благодаря, е, госпожо председател. Въпроса наистина е, е належащ. Тук имаме шансове, имаме и рискове. Фактът е, че гражданите е, не знаят кой знае какво за работата на Олаф и понеже не знаят, че Олаф отговаря за разследване на административни нередности, гражданите често са много разочаровани. Преработката на регламента ни дава възможност да обясним на гражданите какви са задачите, защо се създава ЕПО и как се разделят функциите. Така че не, про, нещата не се свеждат просто до преработка на регламента, но и до много сериозно обнародване, обнародване на информацията. Знаем, че Европа има трудности. Европейския проект не, не се развива по желание от всички нас начин. За да гарантираме, защото е, граждани гражданите няма да преживеят допълнителни разочарования, трябва ясно да им обясним какво могат да очакват и какво не. До сега в, в техните представи някак си се смесват факта, е, фактите, че Олаф не може да извършва прокурорски разследвания и когато е, гражданите се натъкват на нередности или дори престъпни деяния, те не разбират защо нищо не се прави по този въпрос. Така че тук е наложително да осъществим просветна дейност. Целите, които се свързват с изменението са наистина много добри. Е, що се отнася до двуетапния подход, е, предвид факта, че мандата ни скоро изтича, е разумно решение. Но важното е от сега да знаем, да сме относително наясно на къде вървим. И тук имам въпрос. В момента всичко изглежда ясно. Олаф се запазва като равностоен партньор на прокуратурата и създаваме ЕПО за гражданина това евентуално, ако не представим нещата ясно и разбрано, за гражданите това е създаване на пореден орган, и пак ще тръгнат приказки, на Брюксел не му стига, сега създават нова институция. За това е много важно тук да обясним че не става дума само за нов орган с нови задачи, а че е орган, от който насъщно се нуждаем и с участието на държавите членки. Но тук възниква въпроса дали дългосрочно, ако имаме предвид втория, втория етап, ще продължаваме да се нуждаем от ОЛАФ и ЕПО като отделни институции или да ги слеем. В много държави държави членки има прокуратури, които правят както разследвания както по отношение на административни нередности, така и е, престъпни деяния. И както в Германия има такива прокуратури с подобни задачи, защото гражданин просто няма да разбере, че Олаф провежда хикс и разследвания, но в крайна сметка резултата е относително скромен да не, за гражданина това не е ясно, че а, всъщност се предявяват вземания и иска се връщане на средства, но това не става факт. Така че, за да не се стига до още по-сериозно фрустриране на гражданите, а пък популистите само това чакат, а, за да атакуват европейския про- проект. Така че можем да повлияем положително на очакванията на гражданите с това изменение, но трябва да действаме правилно и да обясним, че правата на отделния индивид тук са гарантирани и че въпреки добрите си намерения не подценяваме индивидуалните права. Що се отнася до сроковете, мисля, че вече всичко се каза, като слушам нашия на, на изказването на пред председателката за 14 е, е, годишен срок. Аз се надявам само, че в бъдеще ще действаме по-бързо. Трябва да направим всичко необходимо и ефективно, но да не забравяме шансовете и риските, защото не свършим ли работата правилно, гражданите ще бъдат разочаровани. Сега още двама колеги, моля, две минути колегата Аяла Сенда. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази презентация, благодаря също и за работния документ. Всичко сме актуализирали и виждаме отново задачите на нашата комисия. И искам да изразя моята загриженост, че тук не се използва достатъчно възможността да се преработи документа за Олаф и точно сега бихме могли да укрепим този документ. Освен това, беше създадена Европейската прокуратура, която разкрива нови възможности. Господин Йотингер говори за надежден партньор, който има всички необходими права. Това е много добре и се надявам, че комисията ще вземе предвид, че между двата органа трябва да съществува известна субординация, защото иначе възникват е, сиви зони и не се знае кой е компетентен по конкретен случай. Може би ще има тогава и конфликти на база компетентност, което може да бъде много отрицателно. И аз бих предпочела, че ние да че ние трябва да определим много точно правомощията на ОЛАФ и на прокуратурата, за да може ясно да се знае кой какви правомощия има, иначе ще има припокриване на правомощия и сиви зони, а ние можем да се откажем спокойно от тях. Освен това, възниква въпроса за процесуалните гаранции. Тук трябва да имаме надежно правно основание и, разбира се, не трябва да има отрицателни подходи, каквито сме виждали, където е, всъщност независимостта на Олаф изцяло се поставя под въпрос. Трябва да се изискват определени правни гаранции, обаче във всички случаи е необходимо и укрепване на контролния комитет е, чрез ОЛАФ. В е, доклада има добри подходи в тази насока и е, контролния комитет на ОЛАФ трябва да има достатъчно правомощия, за да може да гарантира независимостта на ОЛАФ. Господин Салафранк. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за една много комплексна тема. Започването на дейността на Европейската прокуратура ни дава възможност за унификация на правната рамка и въвеждане на различни текстове в нея и имаме сега съществената възможност да можем да решим съществуващите проблеми. Аз мисля, че тук е, има един основен момент, а именно как е, трябва да разглеждаме Олаф. Това много ясно е посочено в работния документ. Всъщност, какво бихме желали? Независим орган, който да отговаря за административно разследване във всички случаи, които са свързани с финансовите интереси на Съюза, или ОЛАФ трябва да функционира като подзвено на Европейската прокуратура. Има различни въпроси във връзка с вътрешните и външните разследвания, сътрудничеството с държавите членки, по въпроса за процесуалните гаранции за обвиняемите и така нататък. Тук още веднъж се разкрива добра възможност и се радвам, че в документа много добре са посочени всички възможности, много точки, по които трябва да вземем отношение заедно с другите законодатели на Европейския съюз са отразени и сега ни се предоставя възможност да внесем ред, като ясно определим правомощията на двата органа, така че да не се стига до объркване. Не трябва да има спорове за компетентност, защото това би било твърде много за Европейския съюз. Тук ни се разкрива шанс ясно да посочим как всъщност тези два органа ще противодействат на измамите и, и ще работят за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Госпожо председател, Искам да посоча, че трябва да взема отношение по предложението на комисията и е, всъщност е, в нашата дискусия трябва да изясним е, каква е същността на двата органа и трябва да видим също как да се действа. Господин комисар, госпожо председател, Уважаеми дами и господа, благодаря много за вашите изказвания. Аз мятам, че те са свързани с темата. Изказванията ви бяха много конкретни, съдържаха конкретни предложения и, и отразиха вашите очаквания. По въпроса за разграничаване на компетенциите, със сигурност трябва да се проучи как трябва да се избегнат спорове или неясноти, свързани с компетенциите в бъдеще т.е. спорове по компетентност. И ясно е, че с Европейската прокуратура ние навлизаме в една област, а именно навлизаме в национални, регионални правомощия и това не беше в началото на формирането на Европейския съюз замислено така и е, комисия, парламент, разбира се и съвета след това, обаче изпълнението в никаква форма не трябва да се извършва от европейски служители. За това в бюджетната рамка беше ясно е, Dark Payments за селско-стопански случаи трябва да се знае какво получава земеделския стопанин е, от друга страна кохезионна политика с поделено управление. Сключихме договор, изпълнението му трябваше да се гарантира и държавите членки вече трябваше да направят това отделните региони, а ние бяхме всъщност изключени. По принцип, е, ние бяхме просто един секретариат, но една по-добра разплащателна агенция. За това държавите членки приемат е, директиви, а не регламенти, за да имат свободно поле на действие как и какво да транспонират. Последните години бяха белязани от е, повече е, първично право, повече регламенти, т.е. с пряко действие и също така засилено съдействие при изпълнението от Европейския съюз. В модерните бюджети, програми, е, ние всъщност управляваме директно такива програми. Инструмента свързана Европа. Тук имаме преки правомощи или ФЕМА или тунела Бремер. Там а, ние имаме приоритети в а, плана Юнкер също. И а, всъщност през последните години а, това означава, че сме постигнали Европейския съюз да се доближава повече до проектите и до бенефициарите. До сега при борбата срещу наредностите и измамите – когато ставаше дума за проекти извън Брюксел, бяхме зависими изцяло на конструктивната работа на органите на националната и регионалната власт. Сред нашите служители, когато имаше случаи на злоупотреби, тогава отговаряхме ние. Обаче, когато става дума за това дали има злоупотреба със средства при проекти за изследователска дейност, при кохезионни проекти, външни, при инфраструктурни проекти, ние преди бяхме зависими до голяма степен от конструктивното е, сътрудничество на местните органи, също и от прокуратурата и от е, административните органи. И е, аз за това искам да посоча, че 28 държави членки в 280 региони не могат да работят със същото качество и конструктивност като имате 28 държави членки и толкова много региони, не всички са еднакви. Е, някой е по-добър в едно, друг в друго, обаче не винаги всички са еднакво добри в едно и също нещо. И аз мисля, че сега, освен двамата испански приятели и колеги, чухме само германски изказвания – и аз е, искам да няма германска арогантност, просто не ви препоръчвам това. Това се показа е, в футболното първенство, че не води до никъде. И от една страна това означава, че ние трябва да признаем, че има нови държави членки, за които са необходими още няколко години, за да доразвият административните си компетенции, които да отговарят на нашите демократични правила за прозрачност, но стари и нови държави членки не винаги са конструктивни. Те дори са злонамерени, когато прикриват възможни злоупотреби. Ние, въпреки това, в нашата философия залагаме на сътрудничество между Apple и Олаф. И е, за това не на 100% разделяне между двата органа. Ние смятаме, че е, трябва да бъдат свързани и това е предимство, но все пак това трябва да се докаже в практиката. Това е, е, трябва да докаже главния прокурор заедно с директора на ОЛАФ е, на оперативна основа. И за това аз бих казал, че а, е, моят наследник а, е, ще трябва да се справи след 2-3 години с една проверка за а, практическо изпълнение да видим дали е необходимо повече разделяне или може да се утвърди едно гъвкаво сътрудничество, взаимодействие. Сиви зони при покриване, това съществува навсякъде. Аз познавам достатъчно сиви зони между генерални дирекции. В комисия също има процедури за достъп, когато комисаря по цифровизацията е по-бърз от комисаря по индустрията е бил по-бърз, това вече е сива зона. И е, аз мога да посоча, че съм бил е, участник в значителни вътрешни дебати, когато е, се представи проект за законодателен акт на комисията, коя от вашите комисии е компетентна? Комисията по правни въпроси или по е, околна среда, да речем това, много често е въпрос с открит отговор. Така че ние все пак имаме житейски опит, имаме, достигнали сме определена възраст, така че е, въпроси свързани с компетентност, които ще възникнат през 2022 или 2025 година, те не могат да бъдат уредени с един член. Така че ние ще очакваме готовност за конструктивно взаимодействие между двете служби, ще трябва да предвидим това взаимодействие и въпреки това да дадем възможност за разделяне на техните компетенции. В моето портфолио е, аз имам за задача да стабилизирам Олаф. Олаф не трябва да търпи вреди от Европейската прокуратура, нито по отношение на персонал, нито пък по отношение на обработване на случаи. Това също се отнася и за финансите и също така за чисто правните компетенции. С нашето изменение, ние няма да изменим регламента за ЕПО. Това, което е записано там, новелирането на Олаф е, няма как да го измени. Е, регламента за ЕПО ние ще го вземем е, такъв какъвто е, с неговите добри и лоши страни. И бих ви помолил, точно когато ще имаме нов генерален директор и как той би работил. Е, това ще трябва да проверим на практиката. Моля ви, дайте му достатъчно свободно поле за действие, кой случай да разследва, кой не и е, доколко, докъде трябва да стигне разследването и какъв да бъде резултата. Твърде голям е, контрол е необходим върху генералния директор на ОЛАФ, но това трябва да бъде генерален директор, а не главен секретар. Така че това лице трябва да подлежи на достатъчен контрол, наистина. По принцип между ЕПО и ОЛАФ що се отнася до наказателното право и е, защита на имущество, е, съществуват две големи цели. Наказателното право е в прокуратурата, а защита на собствеността на имуществото е в ОЛАФ. Вие е, критикувате, че знаете твърде малко за възстановяване, за иземване на средства. Това, което посочвала в докладите си, е, всъщност е свързано с предварителна работа. И е, сега, иземването на място на тези средства не е, е задача на Олаф. Олаф няма е, правомощия на съдебен изпълнител. Е, тук може да се види дали има успех някъде повече или по-малко, обаче Генерална дирекция R&D DG Ричо, т.е. регионална дирекция, DG бюджет, всъщност работят на база на доклади и препоръки на ОЛАВ по отношение на иземването и конфискацията. И всъщност те трябва да установят какви измами са извършени. Имате, всъщност засегнахте срок от 30 дни. това не е преклузивен срок. ЕПО след 30 дни е, трябва да е, даде информация и в по-късен момент е, може ЕПО да коригира е, служебните отношения между ЕПО и ОЛАФ. Т.е. това е срок за първо квалифицирано определене на посоката, но не преглозивен срок. След още 30 дни вече започват е, други процедурни решения на е, Европейската прокуратура и те винаги могат да бъдат възможни. Искам накрая да предложа две неща. Аз проявявам готовност преди края на вашия парламентарен мандат – да посоча един списък с недостатъци или предложения за реформи, за да се каже да, комисията се задължава в момент Хикс, да речем след една година, когато започне новата комисия да изпълнява дейността си, е, да представи е, второ изменение като втора стъпка и там с да или не или с изменение да е, посочи да се занимае с този списък на недостатъци и предложения, изготвен от вас. И второ, да имаме едно правно основание. Това сега няма да успеем да го направим, но поне можем да предложим, че както на електронен, така и на хартиен носител да представим един списък от всички възможни правни основания, регламенти, параграфи, които се отнасят до Олаф и борбата с измамите. Тоест да направим нещо като наръчник на възможни нормативни разпоредби. И това бихме могли да го направим до края на следващата година. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Знам, че трябва да си тръгвате, обаче аз трябва да кажа няколко думи за колегата Крон във връзка с графика. Графикът няма да се промени, ако проявим повече амбиция. Точно обратното. Времето ни притиска и всъщност по отношение на регламента за ЕПО ние имаме едоникален шанс да уредим някои неща със съвета. Тази двустепенна процедура ще се провали заради съвета и всъщност последния регламент за ОЛАФ, е, преразглеждането изискваше 7 години. Това не беше наша грешка. Така че аз мога само да посоча, че трябва е, наистина да използваме краткото време, е, да внесем много движение и е, всъщност това да ни даде възможност да устраним някои основни слабости, в кои, които не се съдържат в предложението на комисията. Тоест, комисията няма предложение за тях. Знам, че има много деликатни правни въпроси, но все пак някои въпроси от тях трябва да решим. Е, аз е, съм благодарна на испанските колеги за тяхните изказвания. Аз мисля, че е, въпросът кой е в последния работен парламент на парламента тук не е свързан с аргумент, с арогантност, с глупост, може би има и други причини, така че според мен отстраняването на спорове за компетентност и припокриване на правомощия е нещо, което се струва. Навсякъде има такова припокриване. Колко време е необходимо на комисията да отстрани това? Ако не трябва да се отстрани това в правото, това ще трябва е, да се отстрани в по-късен момент е, по време на работа. Така че аз мисля, че трябва ясно да посочим единия трябва да направи едно, другия друго и разбира се е, ще е, има и сиви зони, за да могат да да спорят всички. На нас тези неща ни харесва, но а, на Европейската прокуратура сега трябва да предоставим шанс за ефективна работа. Европейската прокуратура трябва да прави това, за което е създадена и провокира малко колегата Клинс. А, а, гражданите, които биха се възмутили, че създаваме нов орган, който пак не прави това, което трябва. Знам, господин комисар, че трябва да тръгвате, обаче като погледнем Олаф, мога само да кажа, че много неща бяха направени, но още много могат да се направят и защо след 20 години е, от съществуването на Олаф има толкова възможности за подобрение. Това е въпрос, който трябва да си зададе комисията. Радвам се на този дебат. Всъщност ние сме конструктивната част от законодателния процес, ние ще бъдем на лице и ще и отделим време за преговори с съвета и след лятната почивка ще трябва да започнем много активно. Ние сме част от решението, не част от проблема. Пожелаваме и приятна вакансия. Благодаря ви за това, че дойдохте и с това приключвам разискването по тази точка от дневния ред. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е точка 13. Представяне на годишния отчет за ОЛАФ. Е, така че е, остава, трябваше да бъде другата седмица, но виждате, попада в вакансията и сега имаме затруднения да съберем колегите. Е, господин е, Илет, с удоволствие ви давам дум, думата, за да ни представите доклада. Госпожо председател, благодаря. Uh, Извинявам се за проявата на неуважение, пристигнах с закъснение, но заради идването на президента Тръмп не можах да дойда на време. За мен е голяма привилегия да имам тази възможност да ви представя годишния доклад на Европейската служба за борба с измамите за 2017 година. Още от самото начало бих искал да кажа, че в рамките на 10 месеца от тази година. Ние имахме друг генерален директор, така че годишният доклад бе и всичко, което е разписано в него, всички заслуги трябва да бъдат отдадени не на мен, а на предишния генерален директор неговия наследник направи всичко възможно, за да се справи с всички трудности, на които се натъкнахме. Съвсем набързо ще ви представя доклада. Не възнамерявам да ви представя подробна и балансирана оценка на всеки един аспект от работата на службата за борба с измамите, тъй като до тези заключения бихте могли да стигнете благодарение на статистиките и някои други документи. Ще се опитам, както правим през последните години, да се съсредоточа върху някои ключови области, за да може да се подобри комуникационната стратегия и за да мога да изясня някои неясноти. Ще се съсредоточа повече върху приходите, а не толкова върху разходите, въпреки че ние работим в по-голяма степен върху разходите. Оставам на ваше разположение, ако имате въпроси за който и да е елемент от работата ни който не е част от тази презентация. Отделихме внимание на големи транснационални случаи, в които експертният опит се оказа от съществено значение за защита на средствата на данакоплаците. Около 300 препоръки изготвихме. Възвърнахме около 3 милиарда евро. Това е изключително голяма а, сума. А, не се е случвало често. Имаше много случаи на измама, които бяха подценени и за които бяхме чували неколкократно. Например, случаят в Обединеното кралство, подценяваха се случаите в някои други държави членки и посредством разследването Виждате, тук сме обобщили на първия слайд. Направихме подбор на случаите, около 1111. Приключихме 197 разследвания от 215, които образувахме. Постигнахме конкретни резултати по отношение на защитата на европейския бюджет от измами. И това е с оглед защитаването на интереса на европейските граждани за да можем да ви помогнем да разберете същината на нашата работа. Бих искал да се спра на коментарите, които бяха направени малко по-рано днес относно комуникационната стратегия. Казахме, че посланието трябва да стигне до тези, които се нуждаят от него. Работим по подобряването на комуникационната си стратегия, но това не винаги е лесно. Винаги мислим за последствията от това, което бихме могли да оповестим, тъй като всяка оповестена информация може да навреди на целите на разследването. Използваме доклада, за да можем да ви покажем същината на нашата а, работа и сме предоставили само тази информация, която може да бъде оповестена. Информацията се базира на базата на разследванията, които преведохме през 2017 година. Основните тенденции, които наблюдаваме са корупция, конфликт на интереси и е, упоручаване на тръжните процедури. Много често е, това е пряко свързано с е, структурните фондове, и много престъпни организации се опитват да извлекат печалба. Злоупотреба със средства има и в рамките на оказването на помощ за бежанците или пък инвестициите в научната и развойна дейност. Научната и развойна дейност продължава да бъде проблемна област. Същото се отнася и в случаите на избягване на плащането на мита – това избягване на плащане на мита е част от работата на транснационални престъпни мрежи. Госпожо председател, искам да ви покажа един сравнително незначителен случай, който разкрихме, той беше на стойност около милион и половина, но тук бяха замесени играчи от различни държави. Операцията се наричаше Хартиения замък. Партньорите ни от Гвардия Ди не ни дават възможност да оповестим цялата информация, но работихме в тяхно, извинете, в тясно сътрудничество с а, тях. Имаше заговор за създаването на консорциум, който да бъде със седалище в Италия, но който да извършва дейност в Франция и Обединеното кралство. Консорциум, който да получи финансиране за изграждането на някакъв нов тип въздухоплавателен съд. Когато аз ходех на училище преди около 50 години, си спомням, че се опитахме да изградим такъв и се справихме сравнително добре. Но да кажем, че нямахме напредък в рамките на операцията ни. Проведени бяха много финансови транзакции. Ние от наша страна извършихме проверка както в Лондон, така и в Италия с съвместното сътрудничество на Гвардия Ди Финанса. Това, което искам да ви кажа е, че посредством тази международна схема средствата биваха разпилявани в различни европейски градове, прехвърляха се на несъществуващи партньори, издаваха се фалшиви фактури. В момента виновниците са изправени пред съда в Италия. Направихме всичко възможно, за да си върнем неправомерно отклонените суми, които са на незначителна стойност и те са взети от структурните фондове, но взех този пример, за да ви иллюстрирам начина по който работим по отношение на трансграничните измами. Това беше по отношение на разходите. Сега бих искал да се спра на приходите и измамата с приходите. През 2017 година тези измами се отнасяха най-вече до текстилни продукти и обувки, които влизаха в Европейския съюз, най-вече през Германия – но отиваха в последствие към Обединеното кралство, Словакия, Чешката република, Франция и Малта. Загубите за европейския бюджет в този случай се оценяват на около 2,2 милиарда а, неплатени мита. А, в рамките на тази схема операторите се възползваха от правния вакуум в правните уредби на различните държави. Открихме нещо, което бяхме и забравили и за което не бяхме се сетили, а именно, че може да има а, престъпни схеми, които да обхващат продукти на ниска стойност, но когато се борави с големи обеми от тези продукти, злоупотребите вече а, повишават стойността си. Имахме един такъв случай и обърнахме внимание на държавите членки, че трябва да се отделя повече внимание на злоупотребите и измамите с продукти на ниска стойност. Държавите членки бързо предприеха действия във Франция, Малта и Чешката република и в резултат на това схемата бе преустановена. Имаме доказателства, че тази схема е преустановена или намалена в значителен размер в Обединеното кралство. Може би просто е променена дестинацията. А относно по-скъпите продукти. В този случай престъпната схема е свързана с антидъмпинговите мита. Така, например, имахме пример с китайски производители – където не се осигурява същата закрила на производителите и не въжат същите правила по отношение на конкуренцията. Много често получаваме информация от търговците и те твърдят, че китайците произвеждат слънчеви панели, които се декларират като произведени в Тайланд. В Тайван, извинете. Това е явление, с което не е трябвало да се справяме до сега. Та по този случай работихме с митническите власти на Франция и Белгия. Работихме също така и с Тайван. И сътрудничеството на митническите власти от неевропейските държави ни помогна значително. Създадохме база данни с важна информация. В заключение приключихме 9 разследвания от този И ако добавим тези случаи към цифрата, която ви упоменах първоначално, ще видите, че сумата наистина е значителна. Тези случаи са обхванати в глава 3 от нашия доклад. Госпожо председател, тази сутрин обсъдихме и препоръките в областта на финансирането. Изключително трудна тема. Ние от Олаф можем да излизаме само с препоръки. А цялата отговорност пада върху тези, които вземат решение за разходите. Ние не можем да отнемем от тези хора техните правомощия. Защото по този начин те няма да имат стимул да вършат добре работата си. А от друга страна, това ще отклони и нас от целта ни. Така че да, понякога правим препоръки, като по-рядко излизаме с препоръки, които се оказват недостатъчни. Но нека да се опитаме да погледнем на нещата от малко по-различна призма – Относно върнатите средства, на базата на нашата работа, можем да кажем, че сме се справили добре. Държавите членки трябва да докладват на ОЛАФ всички случаи. И ако вземем предвид и препоръките, които сме изготвили на базата на информацията подадена от държавите членки, изготвихме препоръки за разходите по структурните фондове Направихме препоръки за приходите. Виждате резултатите в това отношение в глави 13 и 14 от доклада. Относно собствени, традиционните ни собствени ресурси. Направихме изчисление, че нашите препоръки представляват 2,8% от всички препоръки, които се отправят. Но ако вземем предвид препоръките към всички държави членки, то тогава стигаме до цифрата от 2,01%. Или с други думи, ако нашите изчисления са правилни, финансовите препоръки на ОЛАФ надвишават препоръките, които се отправят от държавите членки. Бих искал да кажа, че това се дължи на факта, че работихме в една специфична година – която доведе до разкриване на големи случаи, като този в Обединеното кралство, но и не само. Имайки предвид ресурсите, с които разполагаме ние и ресурсите, с които разполагат митническите компетентни органи, пак ще стигнем до тази цифра. По отношение на споделеното управление и разходите, направихме препоръки да се стигне до рамбурсиране на 0,43% от всички извършени плащания, което е една пета от препоръките, които направиха държавите членки. В това отношение бих искал да подчертая два аспекта, които не могат да бъдат количествено измерени, а те са изключително важни при оценката на работата ни. Така можем да решим какво да предприемем и какво да не предприемаме през следващите години. Първо, възпиращият ефект. Мисля, че много трудно можем да направим оценка на възпиращият ефект. На второ място, много трудно може да се направи количествена оценка и на мултипликационният ефект – по всяко време може да настъпи промяна в начина по който държавите членки или търговските извършват своята бизнес дейност. Сега ще премина към нещо съвсем различно. Бих искала да поговоря за високите стандарти на професионално поведение в европейските институции. Това е в рамките на вътрешните разследвания, които провеждаме. Най-трудната част от нашата работа Госпожо председател, вие също имахте възможност да получите представа за това. Е броят на случаите, на спорните случаи, по които трябваше да работим. Но остана с впечатлението, че през последните години нещата се попромениха, без значение какво гледаме по новините през последните дни. най-деликатният момент е работата ни по структурните фондове. Доста напредък отбелязахме в това отношение по отношение на европейските институции. Имаме мандат е, да разследваме и членове, служители на европейските е, институции. И като всички останали служители и европейските служители не са застраховани от изкушението да злоупотребят. Тук също съществува риск от корупция. Не сме се натъкнали на някакъв класически пример на корупция. Нямаме доказателства за европейски служители, които да са били корумпирани от външни лица, но в момента се проверяват няколко случая. Приключихме 17 случая за неправомерно поведение на служители на европейските институции и издадохме 12 препоръки. В това отношение е много важно да не се забравя следното. Когато се провежда разследване и след това оневиним съответния служител, нещо, което се случи наскоро с член на Европейския парламент, това е изключително а, важно, защото много често се отправят обвинения към а, висши служители на дадена институция. И провежда се разследване, уневинява се лицето и според мен това само по себе си е успех, въпреки че нямаме право да ви покажем и тези цифри на тези случаи. Относно това, което осъдихте и тази сутрин, а именно относно повдигането на обвинения, съвсем скоро ще приключа, госпожо председател. В рамките на 7 годишния период, който разглеждаме, Повдигнахме обвинения в 42% от случаите. И това не говори за някаква корена промяна в сравнение с миналото. Имаше и случаи, в които националните компетентни органи не последваха нашите препоръки, но всичко зависи от конкретния случай, всяка година правим разбивка по държави членки. Много често наблюдаваме тенденцията Националната прокуратура да не разследва случаите, които са повдигнати от ОЛАФ, случаи, които са в национален интерес. Има доказателства също така, че не всички държави членки тълкуват еднакво европейското законодателство. Някои държави приемат като допустими доказателствата, които предоставяме, докато други държави членки предпочитат сами да проведат паралелно разследване. В Чешката република и в Словакия, например, едно и също законодателство се тълкува различно – Тази тенденция се наблюдава и сред други държави членки. Ние не се колебаем да излезем с препоръки и да провеждаме разследвания. Но в крайна сметка не е наша работа да вземем решение. Но би било грешка да не проведем а, разследване, само защото не сме били убедени в неговата а, правомерност. Ако се приемаха а, всичките ни препоръки, щяхме да сме доволни, да знаем, че а, това е достатъчно. А, просто това е нашата работа. Да изготвим препоръки и след това да предадем случая на компетентните органи. Но, както виждате, няма голяма промяна в процента на повдигнатите обвинения. Мисля, че отнех достатъчно време мога да приключа. В заключение мога да кажа, както казах и в доклада, че предавам Ола в добро състояние, с добро име на независим разследван орган. Темата за независимостта никога не е била поставена под съмнение. Искрено се надявам, че моя приемник, господин Уитала, ще има добри е, възможности да продължи работата. Благодаря на служителите на Олаф, хора от различни професии, различни култури и традиции. Мнозина от тях никога няма да, се, е, да бъдат видени тук. Те работят оперативно, но за мен беше чест да работя с вас. Благодаря за вашето време и съм изцяло на разположение да отговоря на въпросите ви. Ако се налогат писмени отговори, ще го стори приемника ми. Благодаря, господин Ерер, казва председателката. Благодаря на вас и служителите на ОЛАФ. Знае, че въпросите е, които ще ви отправя, бяха всъщност за вашия предшественик, е, но а, е, раз, таблицата, която получихте, е мое дело. Таблицата, в която има приключени случаи, closed cases, с препоръки. Защо с препоръки? Защото това са случаи довели до резултати при разследването и таблицата с резултатите е, отразява как стоят нещата и за 2017 година забелязваме сериозен спад на случаите да бъдат е, е, допълнително разследвани и е, въобще сериозен спад на разследваните случаи. Е, това е, е извлечено от доклада в Олаф, но е хубаво да, се, да ги има в обобщен вид, а не да се налага аз да ги изнамирам в текста. Защо и би било добре доклада въобще да е оформен така, че да отчита общите постижения на Олаф. Е, сега имаме информация по конкретните случаи, но липсва общия поглед при прочит на доклада някакси не се добива общ поглед върху а, състоянието на нещата. Това е слабост, да, конкретните случаи, а, всички ги харесваме, обичаме да ги четем, обичаме да говорим за тях, но все пак мисля, че трябва да се помисли повече за общия поглед върху работата на Олаф и за съпоставими цифри. Е, та това е моя въпрос. Защо са тези толкова ниски резултати за миналата година? Е, аз разгледах периода от 2002 година насам и това наистина прави впечатление. Втори въпрос. Имам затруднения с IT системата. Дори през декември чувам имало стачка на служителите. И, и Нека чуем как стоят нещата. Е, през 16, 16 е, година сте изразходвали 50% повече ресурси за IT е, системата и както чуваме, нещата не вървят добре и някакси няма възможно да се проследят както отделните случаи, които се разследват, но и общия поглед, който между другото никой няма, защото тази компютърна система е доста тромава би било добре да ни кажете какво мисли Олаф, как да промени компютърната система, че да върши работа. Мисля, че ме разбирате добре. Третия въпрос, който за щастие е засегнат в надзорния комитет, 6,6% средно на намалени места работа не липсва и в прегледа на персонала сочи за висока степен на недоволство. Хубаво би било да чуем мнението ви по този въпрос. Какви са намеренията в това отношение? и е, имам хиляди конкретни въпроси, които сега няма да поставям, но ще бъда благодарна, ако приемете да ви ги изпратя в писмен е, вид и ще да, ни дадете писмен отговор. Благодаря ви лично за доброто сътрудничество. През последните месеци се запознахме с конкретни случаи на Олаф, е, с, е, разгледахме ги с голям интерес и в, в сравнението на годината годините е, в, отбелязваме сериозно подобрение и повишаване на качеството, поне тези, които досиета, с които аз можах да се запозная и за които благодаря. Е, Кое, колегите имат ли въпроси? Колегата Аяла Сендър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин а, е, а, Ейлерс а, и на целия до е, персонал на Олаф. Е, е, вярвам, че това е изключение предвид всичко, което всички събития във връзка с Великобритания. Имаше и сериозни искания. За нас е важно тези суми да бъдат възстановени. Има, разбира се, и изключения и би било а, непостижимо да ги получим обратно без Олаф. Важен за нас и за мен лично въпрос е става дума принципно за опита на Олаф, светлини и сенки, но работата която е важна за нас, е общоевропейския опит. Човек учи от успехите и от неуспехите си и е, това е присъщо на всеки учебен процес. Но по въпроса за митата искам да кажа, че това е наистина много важен за нас въпрос. Има страшно много нискокачествени, ефтини продукти, които нанасят сериозни щети на европейската хазна. Има, разбира се, и много по-сериозни случаи, където събирането на вземанията е много по-малко и възстановяването на сумите, но това не ги прави по-малко важни. Моят въпрос. Как Олаф консолидира теоретичната част възоснова на опита си от конкретните случаи? Все Необходими са все повече експертни знания, за да се върши работа. Моят въпрос е, има натрупано огромно съкровище от опит и знания. Как се използват тези знания и опит на европейско и национално ниво? И след това, 2017, аз също намирам интересни компоненти във връзка с тази година. които са доста различни от обичайните теми за структурни фондове, е, ОСП и така нататък. Две, две теми ме интересуват. Средства за изследователска и развойна дейност и беженците. Поздравявам ви за свършената работа при изследователската дейност. Това наистина ме интересува. Разполагаме с различни източници на информация, имаме доклади и така нататък. Обръща се сериозно внимание на изследователската дейност и като гледаме докладите, е, е, наистина резултатите са интересни, но някакси изследователската дейност е свещена крава. Тя не бива да се критикува. За това се радвам да видя вашето мнение, защото обикновено нагласата е те са учени, те са хора безкорисни, но не е точно така. И и между тях има всякакви хора. Има и измамници. И аз за това искам да помоля да се спрете на този въпрос. И друг много наболял въпрос. От няколко години имаме по по-скоро реагираме по отношение на кризата с бежанците, а не действаме активно. В началото нямахме избор, но искам да ви попитам, виждате ли причина за тревога и опасения в соглед на начина по който са вложени средствата? Тук също се нуждаем от е, една мрежа на сигурност, нуждаем се от контрол за изразходването на тези средства. Гражданите и медиите упражняват натиск върху нас, а понякога парите се освояват без мисъл за полезност и без да се обръща внимание на възможностите за измама. А за измамниците това е добре дошло. И те се възползват от европейските финанси по непочтен начин. Благодаря. Господин Кун. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин Илет, на вас и на вашите служители за доклада и за направеното представяне. Е, човек трябва да седне, като чете този доклад, завива се свят от е, цифрите, които се намират вътре, но те разкриват колко важна е вашата работа и колко ценни са последоват, последствията и изводите. Като гледам 3, 3 милиарда и 200 милиона евро между 13 и 16 година или измамите в а, леката промишленост и вноса е, милиард и 900 милиона. Наистина човеко се извива свят и трябва спешно да помислим как да разрешим въпроса. Е, с моя офис е, подготвяме изслушване и проучване по този въпрос и за това искам да ви попитам къде виждате вие възможности за овладяване измамите по митнически режим 42. Установявате ли възможности за подобрение и как бихте оценили усилията на държавите членки? Сега, вярвам, няма да посочвате имена, да кажете кои държави членки работят с вас активно, кои не, но все пак да помислим откъде да започнем колегата Новаков. Благодаря, госпожо председател. Спомням си няколко изслушвания тук в нашата комисия с представители на ОЛАФ. И мисля, че тогава нямахме толкова основание да се усмихваме, защото си спомням, например, някои от случаите в началото на нашия мандат, когато имахме четири пъти повече неприключени, отколкото приключени случаи с резултат. Тоест, аз приветствам факта, че повечето разследвания са приключени с конкретен резултат, с последващи действия, е, като който разкрива документа пред нас. И все пак съм малко притеснен, че е, в този доклад все още присъстват описания за, за отношенията с държавите членки и факти, когато че на националните органи не се съобразяват с препоръките на ОЛА, въпреки че има доказателства за измами или погрешно използване на фондове. Така че въпросът е как тези препоръки, да не са просто пожелание, а истинско средство за да бъдат накарани държавите членки да действат съгласно върховенството на закона при очевидни доказателства за злоупотреби. Това първо. Второ, е, редица случаи са представени тук, от които е видно, че е, е, натоварването на Олаф нараства, тъй като европейския бюджет в някои държави членки ще е 50, 60, 70% от обществените инвестиции. Смятате ли, че се нуждаете от укрепване на капацитета за провеждане на повече разследвания и повече работа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 Защото очевидно е, че вашата работа спестява буквално милиарди загуби. Така че укрепването на капацитета на ОЛАФ е тема. Виждаме в следващата МФР предложение за увеличение на бюджета на редица европейски агенции. Причината е, че пред тях има все по-големи предизвикателства. И тук се извинява, може би пропуснах нещо на страница четвърта, е, килограми става дума за някакви случаи, свързани с недекларирани е, с, е, стоки пред митниците. Е, просто четем е, количество в килограми и е, цифри за различните държави членки и техните резултати в това отношение. Благодаря. Председателката господин е, Айлет. Благодаря, госпожо председател. Ако позволите да започна с собствените ви въпроси по въпроса за статистиката мисля, че трябва да погледнем вашата таблица и да видим как точно тя ни помага да да се е, да ориентираме. Е, има две основни промени по отношение на след 2002 година и е, има поне два момента, от, от които цифрите са несъпоставими по какъвто и да било научен начин. Така че аз не бих залагал прекалено много на така опростено представяне на тези факти. Винаги сме били изправени пред дилема темата дали е, и, използваме едни и същи статистически мерки, което улеснява съпоставянето, но ни затруднява да отразим нещата в развитие. Това бе също така въпрос, който се обсъждаме. Колко статистика следва да има в годишния доклад и дали да не бъдем по-остроумни и по-малко статистика защото в миналите години това се оказа по-добрия начин за общуване, но това затруднява отчитането на резултатите. Ако е, искате, можем е, да мога да обсъдя с колегите как се е стигнало тези резултати и ще ви отговоря. Аз мисля, че има известно намаляване в някои цифри през 17-та година поради различни причини и компютърната система, за която след малко ще говоря, но защото предходните години положихме сериозни усилия да изчистим, да приключим с редица случаи. Така че е, тук имаме и много сериозно съкръщаване на времето за разследване, макар че не бих е, залагал прекалено много на това, защото ако имаме повече време за е, е изследване, ще е добре, за да не се отрази това на качествата. Да, е, нашата компютърна система, OCM, е, имахме затруднения от надхвърлящи очакванията ни. И това, което направихме през последната година и нещо, беше да се върнем към изходната позиция някои от основните елементи и функции на системата бяха изведени на преден план, така че сега тя работи по-добре. Получихме консултации какво е какво не е било наред. Сега имаме поток на, дейността и документооборот, какъвто по-рано нямахме по електронен път имахме все повече служители, но това не пречи да получавам всичко по електронен път, което е добре. Сигурността също е по-добре на е, имаме все още нерешени въпроси, като всички, които се захващат с амбициозни програми, е, е факт и ще ни трябват две-три години повече, отколкото очаквахме, за да постигнем пълна функционалност. Но сме на етап, е, когато основния, основните компоненти на програмата работят много по-добре, е, напредваме предпазливо и внимателно проверяваме новите функционалности и ги тестваме преди да ги приложим е, вероятно ще трябва да е, похарчим още малко пари, но по-важно е да намерим подходящи хора. Е, хората, които работят при нас, обаче са наистина всеотдайни и това показва, че с повече усилия ще постигнем желания резултат, до който все още не сме стигнали. Е, имаше е, измерим резултат, особено времето за оценка, защото при въвеждане на системата хората, които отговаряха а, за това да, да правят преценка да започне ли и разследване или не, Тяхната работа се забави много и това се отрази на цялата система, но нямаме друго решение, освен да продължим по този път. Но нямаме избор, трябва да продължим, така и ще сторим. По отношение на персонала и мнението на персонала, не сме доволни от прочетеното. Е, това ни връща доста назад в миналото. Нямаше да правим това разследване. Това и не се прави всяка година е, за да чуем какво мислят хората сега, така че не, другите ще трябва да преценят дали обстоятелствата са се променили напоследък. Спомням си, е, пред, че предишния председател на надзорния комитет казваше, е, че ние сме склонни да даваме винаги точки за резултата и за работа, която е, е не винаги толкова приятно, но така или иначе има тревожни сигнали. Отчитаме го, имаме цяла стратегия за разрешаване на въпроса, започвайки от по-добра комуникация до дейности за изграждане на екипен дух тимбилдинг, включително, ако щете, и турнири по а, баскетбол, което а, ни показа колко радост можем да доставим на хората, ако решим. Но мисля, че това е тема, по която трябва да продължим да работим. Сега на въпроса на госпожа Яла Сендер и нейните коментари, за които също много благодаря за митническите въпроси е, имаме натрупан различен опит. Например, има хора, които са добре запознати с пазара на текстил на място. И имаме много оперативни мисии до страните производители на текстил. Имаме обаче и данна за, дан, е, опит за анализ на, на е, данните, което е сериозно начинание. Имаме специалисти е, и те в момента са наистина много уважавани не само в европейските институции, но и в Китай заради разкритите от тях търговски модели и бързината на реакция. Имаме и специалисти в областта на прекурсори, заготовки и така нататък, и специално в материали за производство на цигари, например, и в други, да речем, за велосипеди. Основният въпрос в митниците, според мен, е че на първа инстанция нашите митнически задължения водят до приходи. И това се отразява на промишлената политика и държавите членки някак си е, смятат, че митническите доходи са нещо гарантирано и да вложат своите усилия друга. Няма да коментирам подробност, но в много случаи това е въпрос на достъпност на ресурсите в държавите членки и на тяхното разпределение. Защото ако държавата членка реши да обърне внимание на търговията, на трафика на цигари или на сигурност или на двете, е, това несъмнено ще доведе до събраните вземания вземания е, и суми от, е, един, от една и съща служба. И това не бива да се забравя. И зная, че колегите от Генерална дирекция Таксот и Баджет работят по тези въпроси в светлината на нашата работа по разходите за изследователска дейност ясен е проблем. Много често има неизбежни, да кажа, конфликти на интереси, но и достат... затруднения да се намерят достатъчно специалисти в съответната област да... относно конфликта на интереси. Някой може седем пъти да е, взема пари за една и съща работа а което може да се окаже ненужно, буклук така да се каже, но ние не сме компетентни да преценим. Но на базата на опит имаме, например, опит с определени места на провеждане на изследвания за изграждане на сътрудничество между университети и да, възможност за хора които да учат на едно или друго място, но интернет вече дава други възможности и понякога чисто физически не се налага хората да се придвижват в пространството, така че това отваря възможности и за нас да работим допълнително. Бежанците да, всички, е, е, особено хората, които е, харчат парите, така да се каже, са пределно наясно за рисковете при предоставянето на спешна помощ на опасни места. И системи за това съществуват. Като едновременно с това отчитаме, че има и ограничения по отношение на изпълнението. Сега тук опираме до, понякога до въпроса живота на хората или парите. Пределно наясно сме и работим в тясно сътрудничество с хората, които отговарят за това. Даваме им съвети и те ни подават информацията. Но опасността е, че хората могат да кажат, че този риск съществува, пари трябва да се е, похарчат спешно понякога. Е, по, понякога не е възможно, твърдят да се упражнява контрол, което не винаги е вярно. Така че имаме редица случаи на разследване, когато ние проверяваме как стоят нещата, доколко са е, необходими механизми механизми за спешно финансиране или просто е въпрос за почти безотчетно финанси... използване на пари без съответни доклади. Така че ние търсим хора и работим с хора, които могат да преценят по-добре нещата, дали са наистина необходими разходи или престъпни действия. Но когато работим с страни извън Европейския съюз, където са вложени парите, е много по-трудно, отколкото тук с съответен, съответно съдебно решение. Господин Новаков, вашите въпроси, защо държавите членки не могат да действат по един или друг начин. Не съм сигурен, като казваме, че нямаме правно основание да сторим това. Е въпрос на принцип. Може и да бъркам, защото въпросът е дали да поискаме обратно парите и е, как да се съберат парите от хората в светлината на необходимата е, предоставената информация. Механизъм за отчетност е далеч от съвършенството, но вие, госпожо председател, и вашата комисия сами по себе си сте много сериозен, мощен механизъм за отчетност дано това се отрази и на държавите членки. Да, нуждаем се от повече информация за неизпълнение на нашите препоръки е, и с механизъм за да накараме хората да, обез, да отговорят на този въпрос. Капацитета по отношение на разследванията в структурните фондове наистина е тема за разговор. Господин Кеслер подчерта, въпроса, защото специално за структурните фондове създадохме нарочно звено, къде, което обезпечихме с хора и с персонал и постове. Сега имаме възможност да, изпо, да да използваме възможностите на специалисти и експерти на работа на място, включително и от държавите членки, защото тук въпросът е до, опира до езиците на държавите членки, притежавайки и опит за различни видове измами. Така че няма да започнем разследване в страна Хикс, защото нямаме е, персонал. Докато в страната Y ние можем да проведем разследване, тъй като имаме хора. Не е идеален вариант, трябва да се работи по въпроса. Разбира се, че се нуждаем от повече ресурси. Аз, е, както всички други, загубих ресурси поради понятни за всички причина. Но това е сложен край. Основният въпрос е каква ще бъде работата на Олаф след като ЕПО поеме дейността си, което ще стане няколко години след като се създаде. моето лично мнение е, че работата на Олаф ще нарасне, като е тръгне по-скоро ще нарасне, отколкото ще намалее. И това предполага съответен бюджет и предполагам, че моя приемник е, ще трябва да отдели доста време да очертая нашите задачи. Но към момента ние смятаме, че правим това, което се иска от нас е, при разследванията на структурните фондове в онези държави членки, където има проблеми. Някои са Стари държави членки, много стари държави членки, някои не, мисля, че ме разбирате за килограмите. Е, това е за текстилните изделия. Ефтиният текстил се измерва на килограм, очевидно, а не по дължина. Надявам се, че отговорих, госпожо председател, но ако съм пропуснал нещо, попитайте. Благодаря. Искам само да посоча, тъй като казахте, че би било лесно да се посочат цифри. Тези цифри са от годишните доклади на ОЛАФ и всъщност те е, са посочени като close cases с follow-up. Това ще намерите тук и окончателно приключени случаи също са посочени тук. В тази годишния годишен доклад дори не са посочени цифрите на изцяло приключените случаи и те ще трябва да бъдат взети или по-скоро изчислени от двете таблици, които показах. Така че и този път ние не откриваме цифри за продължителността на разследванията и когато те, тази продължителност е приемлива, се появява като данни, когато не, не. Но аз мога да ви кажа, че ми липсват в случая някои данни. Моля, Айлет. Госпожо председател, на страница 53 имаме статистика. И ако не се лъжа, там се съдържа много от информацията, която поискахте. Едва ли искате да превърнем това заседание в статистически семинар? Но ако искате да ви предоставим информацията, ето я точно така. Приключени разследвания, Investigations Concluded е нещо различно от Investigations Closed и аз съм взела цифри за Investigations Closed. Тези въпроси, свързани с терминологията, ще трябва да бъдат изяснени. Мога ли да попитам, за компютърните системи, защото всъщност това е един опционален работен инструмент на ОЛАФ. Как виждате следващите стъпки, какво трябва да се случи, за да може компютърната система да бъде ефективна и да може реално да се работи с нея като разследващ от ОЛАФ или като ползвател на тази система? Моля. Well, Madam Chairman, closed and concluded. Госпожо председател, closed и concluded за нас е едно и също. Не зная защо сме употребили и двата термина. Разбира се, че говорим за едно и също нещо. Относно IT системите. Опитваме се а, да ги накараме да работят по-бързо, въпреки целия механизъм за сигурност – Ако не се лъжа, много време губим, само докато се логнем в системата. Колкото повече сигурност има в системата, толкова по-бавна е тя. И за потребителите е оттекчително да трябва да чака. Но като че ли пък сме забравили колко време трябваше да чакаме, за да получим нещо на хартия. Аз работя на два компютъра. Работя на един и когато той забие и продължавам да имам същото време да подпиша 20 документа, просто с едно натискане на клавиша ги подписвам електронно на другия. Пише имейли на другия компютър, докато зареди първия. Признавам, че качеството на IT-системата в момента не е удовлетворително. Ще трябва да поработим, за да а, бъде тя малко по-бърза. Ще се допитаме и до експерти. Относно функционалността. Нуждаем се от търсачки, които също да работят малко по-бързичко. защото имаме нужда да изличаме информацията от системата за целите на управлението. Както вече казах, ние сме се съсредоточили върху основните хора, които имат за задача да въвеждат данни в системата. За тях трябва да бъде най-лесно. В момента работим по въпроса. За някои проблеми е лесно да се работи по имейл. Но се опитваме да изградим система, която да обхване всички аспекти на работата ни. Честно казано, това е амбициозен проект. И към момента той дава резултат но разбира се, и това е често случая с новите проекти, този проект не се отрази положително на всички потребители. Ще трябва да помислим за по-добър начин на комуникация. Да съкратим времето, в рамките на което получаваме отговор. Това също е важно. Упростяването също е важно. Когато говорите с хората и им говорите за упростяване, едва ли когато ги карате да въвеждат допълнителна парола, това означава упростяване, по-скоро означава осложняване на системата. не можехме предварително да заявим от какво ще се нуждаем. Нямаше как да го знаем. Изградихме предишната система в рамките на нашата институция и по време на предишната система имаше проблеми, но ги преодоляхме и може би трябва да направим също до сега с настоящата система. текущите разходи биха били около половин милион. 500 хиляди евро годишно за оборудването. Мисля, че това ще ни е необходимо поне в рамките на следващите 3 години. Благодаря за тези отношения. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Е, господин е, Алет, оставате и за следващата точка от дневния ред. Добре, така че давам думата на господин Мелдер, годишен доклад за дейността на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще е, ви представя накратко годишния ни доклад, след което колегата ще доразвие някои елементи. Предишната година беше преходна за надзорния ни комитет. Директорът Джеверо подаде оставка. Трябваше да се преместим, така че ни беше доста трудно. Ако прочетете предишния годишен доклад, ще видите, че там се очертаваше, че надзорният комитет не можеше да си върши работата, защото нямаше достъп до необходимата информация. Случваше се надзорният комитет да трябва да надзирава Олаф, но от Олаф зависеше каква информация ще ни предостави, за да си свършим ние работата. Това положение беше неприемливо за нас – сега обаче с удоволствие мога да ви информирам, че положението значително се подобри. В това отношение бих искал да отдам дължимото на господин Илет, който игра значител, изигра значителна роля при предоставянето на необходимата информация. Повечето от а, срещите, които проведохме, а, бяха и с него и получихме необходимата информация. Ролята му беше важна. През миналата година Работихме по регламент 883, който обсъдихте тази сутрин. Излязохме с някои препоръки. Някои от тях са отразени в предложението на комисията. Други препоръки пък не бяха възприяти. Така че е възможно през септември отново да дойдем тук при вас и да ви представим препоръки, които липсват в директивата. Нека да почета още веднъж, че надзорния комитет има право на информация. Нуждаем се от повече е, яснота за процесуалните гаранции. Сътрудничеството на държавите членки с ОЛАФ също трябва да стане задължително. Процедурата по назначаване на новия генерален директор бе спазена. Нашата работа е да одобрим процедурата по назначаване и тъй като тя протече по правилата, бихме могли да я одобрим. Като цяло смятаме, че можем да дадем положителна оценка на начина по който се проведе подбора за назначаване на наследника на господин Илет. Имаме, разбира се, и много задачи, които предстои да довършим. Не зная кога точно ще се случи това, но най-вероятно през следващия годишен доклад ще трябва да обхванем и тези задачи. Но искаме да се работи по предсославните гаранции. Смятаме, че към момента положението е незадоволително. Не ни се нрави. Много подобрение може да се въведе по отношение на процедурата по подаване на жалби трябва да има по-добри гаранции за това, което е разписано в регламента. Бихме искали също така да се спрем на продължителността на разследването. Както бе казано тази сутрин, бихме искали да се подобри сътрудничеството с националните компетентни органи. Това са, госпожо председател, основните ми уводни думи. Сега бих искал да дам думата, ако позволите, разбира се, на Елена Хозена, която ще се спре на някои други аспекти от доклада. Obrigada, Sr. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господа депутати. Както вече подчертахме, този надзорен комитет изцяло осъзнава факта, че неговият, неговият най-голям приоритет е, през е, тези 7 години на преход и адаптация беше и ще бъде укрепване на независимостта на а, е, функциите на а, Олаф по отношение на разследването, както посочи нашият председателка, е абсолютно необходимо този комитет да разполага с цялата информация и с всички материални и хуманни средства в секретарията, за да може да изпълнява своята мисия. Ние съжаляваме в този контекст, както посочихме в нашия доклад, че секретариятът и измененията, които той извърши, изцяло не отговарят на нуждите, които ние имаме. Става дума по отношение на нуждите на секретарията и на комитета. Така че какво можем да направим, за да засилим нашата независимост? Има много аспекти. Ние трябва да идентифицираме и всъщност фигурира кои са най-важните мерки. Първо става дума за редовен контрол върху разследванията. Наистина ефикасният контрол е основното средство, което комитетът е, има, за да следи дали няма припокриване е, в е, външните и вътрешни дейности и също така да няма припокриване на разследващи правомощия. Също така трябва да се следи дали процедурните решения отговарят на изискванията за законност, безпристранност и пълно спазване спазване на основните права, както и на процесуалните гаранции. И както посочихме също в нашето становище е, от 2017 година, ние очакваме структурните проблеми е, които разглеждаме, имаме предвид вътрешната организация на ОЛАВ. Основно тези структурни проблеми представляват потенциален риск за извършването на напълно независимо разследване. Засилването на независимостта е абсолютно необходимо не само в момента на решението да се образува разследване или не. Това е от абсолютно важно значение и в други два етапа от е, процедурата след е, вземането на решение за е, образуване на разследване, т.е. как се води самото разследване и е, как приключва. Така че е, този комитет, надзорния комитет, с помощта на секретарията анализира информацията получена от ОЛАФ и е, става дума за тези 60 е, отхвърлени случая. Става дума за информация, която Олаф е получила от различни източници, от частни лица, също така от социалните мрежи, информация, която постъпва от други европейски институции и всъщност е, на базата на цялата тази информация може да се вземе решение да не се образува производство. Що се отнася до самото провеждане на процедурата или производството, комитета трябва да обърне цялото си внимание е, върху много специфични точки. Първо, продължителност на разследването, също така да се спазват и процесуалните срокове. Това разследване трябва да се провежда без прекъсване и по време на период, който трябва да бъде пропорционален на обстоятелствата по случая и неговата комплексност. Трябва да се избягва точно предписана схема за това разследване. Това, за което говори моя колега. И освен това, трябва да се спазват основните права, както и процесуалните гаранции. Това е основен израз за безпристрастност и независимост на ОЛАФ. Освен това, трябва да се упражняват всички разследващи правомощия и най-вече правото на засегнатото лице да вземе отношение по обстоятелствата, които го засягат и това всъщност е една от основните задачи на този комитет. Друг много важен аспект, който е свързан с независимостта, в момента на разследването. Това е момента на приключване на разследването. И в този момент генералният директор на ОЛАФ е, издава или не издава препоръки. И в този момент комитетът трябва постоянно да получава информация и това трябва да бъде един постоянен механизъм. Нашия председател говори за това. Комитетът трябва да помага на генералния директор в изпълнението на тези задачи и също така трябва да гарантира постоянна независимост. И в тази връзка комитетът ще трябва да проучи четири разследвания, които вече са приключили е, едното с препоръки, е, другото без препоръки и те са отправени към генералния директор. Всъщност от генералния директор имам предвид, е, че всъщност становището е един от приоритетите на този комитет през 2018 година, т.е. той да излиза със становища. Важно е че е труд... да се посочи, че трудностите, които е, посочваме предвид недостатъчните ресурси, осложняват тази задача. Трудно можем да приключим нашата работа при тези обстоятелства, но все пак е, това е приоритет в контекста на е, нашия план за работа за 2018 година. Позволете сега да се спра на някои други неща. Съвсем накратко тук става дума основно за връзката между Европейската прокуратура и ОЛАФ. ОЛАФ винаги е и продължава да бъде за държавите членки, които не са а, членове на Европейската прокуратура, единствения орган, който е специализиран в защита на финансовите интереси на Съюза. Комитетът а, посрещна с голям интерес и съдържанието на резолюцията на Европейския парламент 3018 за защита на финансовите интереси на Съюза. И също така комитетът идентифицира като една от своите основни задачи в близко бъдеще да допринася активно да, за изграждането по-скоро за създаването на този доклад и за хвърлянето на мост между ОЛАФ и Европейската прокуратура. В този смисъл комитетът посочи няколко неща. Първо, връзката, оперативната връзка между прокуратурата и ОЛАФ създава възможност за ОЛАФ. ОЛАФ може да организира, да модернизира своята организационна и функционална структура и ясно да очертая своите компетенции в сферата на регламент 883 от 2013 година, който вече обсъдихме. Освен това, ОЛАФ трябва да подпомага да предлага помощ на Европейската прокуратура и както посочва парламента в своята резолюция в рамките на разглеждането на регламент 883 от 2013 година трябва да се създаде добър баланс между компетенциите на Европейската прокуратура и ОЛАВ, за да се тласнат напред процедурите, да се улесни разследването на Олав и да се установи определено ниво на прозрачност в работата на тези институции. Освен това трябва да се изяснят нормите за достъп до данни, е, и сътрудничество между ОЛАФ и надзорния комитет. Що се отнася до ОЛАФ е, и Европейската прокуратура, тази връзка между двете институции не се изгражда за един ден. Това не е лесна задача, точно обратното. Нашият опит ни показва, че сътрудничеството между две институции предполага изясняване на връзките между тях – и цяла серия решения, например протоколни споразумения и така нататък. Е, нови ситуации трябва да се вземат предвид, неочаквани, неясни ситуации и е, трябва да се изяснят нещата благодарение на експертизата и специализацията на всички заинтересовани страни. Надзорният комитет е, разполага с такъв опит от 20 години и разбира се, иска да допринесе за успеха на тази връзка между ОЛАФ и Европейската прокуратура. Сега няколко думи във връзка с приоритетите на е, политиката на разследване. Комитетът, надзорния комитет е, съвсем добре осъзнава връзката между председателя на комисията в парламента по отношение на бюджета на Съюза и е, многогодишната финансова рамка 2021-2027 година. В този контекст ние обясняваме бюджетните приоритети. Комитетът вече е, даде зелена светлина на своето становище. Става дума за обмен на мнения с институциите. Това беше през миналата година, през ноември. Ние припомняме нашата позиция в нашия доклад за дейността. 30% от разследванията само отчитат е, дефинираните приоритети. И това е в дирекция Б на ОЛАФ, която има най-много е, текущи производства – освен това, приоритически приоритети на разследването. Тук имахме е, тесни контакти с е, е, генералния директор, с директора, който отговаря за оперативните въпроси и службата за селекция, за подбор. Ние се опитахме да изясним по-добре приоритетите, които се приемат всяка година. Комитетът установи факта, че що се отнася до образуването на започване на разследването, ОЛАФ няма приоритет по отношение на политическите приоритети, да речем, когато става дума за чисто правни изисквания, дали има достатъчно подозрение за образуване на такава производство и така нататък. Нашия комитет продължава дебата с новия генерален директор на ОЛАФ, защото искаме да изясним концепцията и мога да посоча, че тук има трудност във връзка с целите на бюджетната политика и създаване на Европейската прокуратура. Така че трябва да се вземе предвид това, трябва да се отчете комплексността на случаите и на производствата, така че трябва по-добре да дефинираме приоритетите на политиката на разследване и трябва да се вместват в двугодишна рамка. приоритетите трябва също да са свързани с безпристрастността на процедурата. Това е нещо, за което настояваме пред генералния директор. Благодаря. С ваше позволение, госпожо председател, искам да дам думата на а, още една колежка. Госпожа Строниковска. Благодаря, госпожо председател, за поканата и за тази възможност. Позволете ми да кажа а, няколко думи за продължителността на разследванията на ОЛАФ, което може би е в интерес на вашата комисия. Една от основните задачи на надзорния комитет е да надзирава разследванията, разследвания, които трябва да се провеждат непрестанно в рамките на пропорционален период на обстоятелствата по случая. Така че тук не можем да боравим с конкретни статистики. Понякога провеждането на разследване поставя под въпрос човешките права на а, лицата, което от своя страна може да застраши провеждането на разследването от страна на ОЛАФ и националните компетентни органи. Няма система, която да дава възможност за официал... Няма система, която да предвижда точна продължителност на разследването, веднъж след като то е образувано от ОЛАФ. ОЛАФ трябва да докладва на надзорния комитет 12 месеца след това и 6 месеца след това. Това е изключително важно. От 470 случая от 2017 година за които ни се докладва след 12 месеца. Заключението на надзорния комитет е, че в много от тези а, случаи е неоправдано тяхното а, неприключване. В резултат на това, Надзорния комитет приканва ОЛАФ да подобри системата на докладване 12 месеца след образуването на разследването и да има някаква, тради, някакъв традиционен модел за докладването на а, тези случаи. Този модел може да се използва както от надзорния комитет, така и от а, ОЛАФ, за да може да се упражнява контрол върху продължителността на разследванията. Надяваме се скоро да имаме напредък в това отношение, като работим съвместно с новия генерален директор. Госпожо председател, господин Рафаел Муниус е последният ни оратор. Eh, muchas gracias. Eh, es un honor para mí eh, poder participar en esta. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да мога да участвам в заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Както вече чухте, предишният ни генерален директор напусна. Аз работя в надзорния комитет едва от декември миналата година. Аз отговарях за тази част от доклада, която се отнася до ресурсите на ОЛАФ и до бюджета. Съвсем накратко бих искал да ви е, разкажа за това, което може да откриете в тази част от доклада. Тук се говори за базата данни за управлението на случаите или това, което ние наричаме OCM на английски. Вижда се тук и а, разходите, които се правят в а, това отношение. Тук се съдържа важна информация а, за разследванията, както и различни данни. Следващата тема, която е включена в тази част на доклада, е тази свързана с персонала. В ОЛАФ има проблем с продължителността на процедурата по набиране на персонал. В нашата генерална в генералната дирекция на ОЛАФ е много по-важно персонала да се задържа, отколкото в други генерални дирекции в Олаф се извършва специфична а, работа, така че, както чухме и малко по-рано тази сутрин, трябва да се специализира персонала, за да може да се ускорят и разследванията. Според нас е важно Олаф да има изключително квалифициран персонал, още повече имайки връзката с Европейската прокурорска служба. Персонала трябва да може да има възможност да повишава квалификацията си. Успеха на Олаф увеличава доверието на гражданите в Европейския съюз. Това се отразява и на добрата репутация на европейските институции. Ето защо е важно да се инвестира в това отношение. С настоящия доклад трябва да дадем възможност на Олаф да промени нещата. Всички институции, като Олаф, които имат надзорен комитет, а такива има и в Сметната плата, и в другите институции, трябва да имат тази възможност. Както вече ви казах, аз се присъединих към надзорния комитет през декември, но ми стана ясно, че разполагаме с ограничени ресурси за работещите в надзорния комитет. Ние изпълняваме и други функции в нашата държава и затова се нуждаем от един стабилен и силен секретарят. Секретарят, който да бъде съставен от изключително квалифициран персонал. Благодаря. Chair, that was our contribution благодаря, господин председател. Това беше нашия пренос, принос. Е, не всички успяха да вземат думата, но сме изцяло на разположение за въпроси. Председателката, първо благодаря много за доклада, който е интересен и ценен, както и становищата 1 и 2 от 2017 година. Нямаме нищо против, ако изготвяте и повече становище, становища за нас, защото вие сте важен е, в е, е, контролен орган. За нас в ОЛАФ тази ви функция е особено важна, която аз държа да подчертая, защото смятам, че контрола трябва да има и възпиращ ефект, и особено когато се осъществява много прецизно. Вие споменавате няколко становища в този доклад. Първия ми въпрос, кога да ги очакваме? Първо за компютърната система и за случаи, които е, не са започнали. Е, говорихме за 64 такива случая. Така че първия ми въпрос е кога да очакваме действия. Е, Второ, при внимателен прочит на доклада се отбелязва скромен напредък при някои основни критики на надзорния комитет. Това е нашето наблюдение. Напредъка не е достатъчен, затова за мен е важно да чуя как ще последвате, как ще организирате последващите действия, включително с новия генерален директор. Нуждаем се от сериозен ангажимент и от негова страна да поеме нещата в свои ръце говорим за неща, по които не е правено нищо години наред. Въпросът, например, как ще се осъществят разследвания, как постоянно се осъществяват тези разследвания. Това е много важно с оглед ефективността на а, а, ОЛАФ. Това е въпросът ми, а колегата Стеховски също помоли за думата. Благодаря, госпожо председател, за възможността да взема думата. Благодаря и на комисията за това, че Е, че също се присъедини към нас като е, органа, носещ отговорност за Олаф. От през последните няколко месеца чуваме за доста държавни правителствени ръководители във връзка с, с злоупотреби с европейски средства. Срещу тях с е започнало разследване. Олаф си остава независима агенция със свои контролни механизми. И е хубаво, че вие нямате проблем да заемете позиция, дори когато става дума за министър-председатели и да бъдете съвсем конкретни. Защото измамата си е измама. Затова се питам, следното. Говорихте много за намеренията си за промяна. Имам предложение. Какво ще би било, какво ще кажете, ако резултатите от разследванията на Олаф станат публично достояние. Това може да укрепи доверието в европейските институции. Можем да отидем още по-нататък. Ще бъдем прозрачни. Нека публикуваме резултатите на Олаф. Нека публикуваме приключените случаи без оглед на резултата, положителен или отрицателен. Не смятате ли, че доверието в Олаф ще се засили чувствително? действително. Председателката, нямам други заявки за изказване. Хамбурга. Благодаря. Първо имам три въпроси за резултатите от това, което да правим и кога да очаквате резултатите. Ще бъда честен имаме затруднения с персонала. Е, някои от тях преминаха към платеж, е, финансовия отдел, ПМО, но това е проблем, по който предвиждаме решение. От през октомври ще имаме среща с директора по кадрите, е, комисаря с надзорния комитет и ОЛАФ и ще потърсим въпроси. Нека дадем малко време на новия генерален директор да навлезе в работата. Надявам се в края на тази и началото на следващата година да имаме по-добър резултат. Що се отнася до въпросите, свързани с всички подобрения, защото аз съм съгласен с вас. Доста неща са споменати тук, процесуалните гаранции, време траенето на разследванията, процента на резултатност. Ние искаме да разработим системи и процедури, така че ще бъдем много по-наясно как вървят нещата и тук няма да зависим от инцидентно подадена информация, ще създадем структура, която дава възможност за обща справка, която ще ви докладваме. Какъв ще бъде резултата? Мога само да кажа, че в следващия годишен доклад ще чакате резултати. Обявили сме го вече в настоящия доклад. В следващия годишен доклад ще получите информация за на е, резултатите. Е, нещата ще се, по нещата ще се работи в хода на годините и те ще намерят отражение в следващия годишен доклад. Що се отнася до е, господ, казаното от господин Здеховски, извинявайте, ако бъркам името ви, основният показател е процентът на е, добри резултат, на резултатност. Е, аз в момента не мога да кажа да или не. За момента доста хора твърдят, че това са ниски резултати. Ние трябва да решим, да видим как да подобрим. Аз в момента не мога да ви кажа какво точно ще направим, но това е един от акцентите в работата ни за следващата година. И се надявам да можем да застанем пред вас с по-добри резултати. Е, е, е, Петър Клемент иска да направи допълнение показаното от мен. По, на въпроса на господин Здеховски е, ще говоря на, по изключение на английски, макар че имам възможност да говоря народния си език. Има няколко пречки, макар че не съм убеден, че това е предложение отправено към е, Европейския парламент, Олаф или комитета. Първото, което се очаква е медиализация на ред... и представяне на по-широка отвореност и публикуване на резултати може да се окаже пречка по пътя на разследванията. Второ, е, е, настоящата система, с която работим, с която всички трябва някакси да се справим, е едната причина, но има и други пречки, чисто административни, при всякакви разследвания и производства, които водят до економически загуби е, причините могат да бъдат а, а, в резултати искания към различни корпорации или фирми или лица, не зная дали това ще спечели от публикация. Когато говорим за извършителите и за жертвите, да, това е тема за разговор, защото едно подозрение за измама това значи нещо, но окончателната позиция, че дадено действие е измама, което ще рече на престъпление може да бъде произнесена единствено от съда. Така че за това не можем да публикуваме резултатите от нашата работа. Извинявайте, ако ви разочаровам. На Айлет искам да дам думата. Имате думата, господин Айлет. Е, Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че съм много благодарен на надзорния комитет за прекрасното сътрудничество на което се радвахме до сега за възможността на всяка наша среща да поставя всеки въпрос пред тях е, и да проведа конструктивен диалог, за да можем и те и ние по-добре да раз, се разберем взаимно и потребностите и вижданията си. Ние не предлагаме публикация на отговор на докладите. Е, предварително трябва съвсем безпристрастно да се проверят фактите. Така че Отбелязваме си отказаното. Тук има редица области, в които работим заедно или по-настоящем или ще го сторим в бъдеще, когато имаме нужните ресурси. За това се говори вече. Обеден съм, че ще има напредък по всички тези въпроси преди следващия ни дебат с вас. Така че благодаря ви и това е което мога да кажа. Председателката благодаря. Накрая ползвам въз, възможността да благодаря на господин Айлец за чудесното сътрудничество. Последните 10-15 години имахме възможност да се срещаме не веднъж. Желая ви всичко най-добро, добро здраве и се надявам, че ще се радвате на времето, което ви предстоя. Също благодаря председателката по темата Олаф и Епо, нека да кажа следното. Не става дума за това дали някой е за или против е, ЕПО или ОЛАФ. Трябва ни структура. Структура, която да работи, е, да изпълнява задачите си. Е, така че, разбира се, ние очакваме становището ви, е, което е желано за нас. Спрете се на това. Не става дума да се окопаваме в позициите си и да преминаваме в позиционна война. Е, е, е, това не ми допадна в днешния дебат. Някак си вървим като два влака един срещу друг и резултата няма да е добър. Това са две институции, всяко от които има своята роля. Имате различен мандат и няма място за спорове. Така че ние наистина ще държим да постъпваме, както е казано, да, да създаваме сериозни проблеми. С това закривам заседанието. Желая ви хубава вакансия и до нови срещи на 3 октомври. Благодаря за посещението на колегите от Западните Балкани. Радвам се, че бяхте наши гости. Надявам се, че вчера прекарахте един полезен ден и се надявам, че ще се видим пак, за да чуем вашите тежнения. На добър час към дома и моля всички да напуснат залата възможно най-бързо, тъй като предстои заседание на координаторите. С това закривам заседанието заседанието.